преминем към следващата точка процесуални гаранции за децата за подозрени или обвиняеми по наказателни производства. Давам думата на госпожа Киничи. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Юрова, най-напред искам да благодаря на Европейската комисия, докладчите в Сянка и на а, Люксембургското председателство. Измина един, една година, откакто ми беше връчен мандат за водене на преговори по директивата, която обсъждаме свършната работа се основава на желанието да се приемат разпоредби, които да отчитат спецификата на малолетните и непълнолетни лица. Необходими бяха няколко тристранни срещи, някои от тях трудни, технически срещи, преди да достигнем окончателно споразумение. То е положително и се надявам да има консенсус. Освен милионите малолетни лица има е, различия между държавите членки по отношение на начина по който се подхожда към тези лица при наказателни производства. Трябва да се дефинират правата на молетните и непълнолетни лица. Трябва да има минимални стандарти, така че да се гарантира висока степен на защита. В центъра се поставя върховния интерес на детето в съответствие с член 24 от Харта на основните права в административната и гражданска област. Това за първи път влиза в наказателната област. Добавената стойност на тази директива е свързана с предвидените гаранции за малолетните лица. Освен това, трябва да се отчита спецификата на малолетните лица те трябва да получат конкретна защита. Много са защитните мерки, предвидени от директивата. Не мога да се спра на всички тях. Искам да се спра само на член 6, който предвижда наличието на защитник на правна помощ. Удовлетворена съм от постигнатия компромис където са описани ситуациите, в които е задължително присъствието на адвокат, за да се гарантира техническа помощ на детето и да може малолетното лице да бъде запознато с процедурата има различни възможности за дерогация в зависимост от сериозността на положението и мерките, които могат да бъдат приети, но директивата призовава държавите да гарантират присъствието на адвокат от самото начало на производството и особено когато бива разпитвано малолетното лица и особено когато бъде лишено от лична свобода. Друг много важен, друга много важна важна разпоредба, е това, че държавите членки трябва да направят оценка на малолетното лице, за да се вземе решение дали, дали да бъдат предприяти съответни мерки за неотклонение. Много е важно да има специализирано обучение за магистра, за специализираните органи, защитниците, полицията, магистратите. Има нужда от специфично обучение, за да се гарантира интереса на детето. Освен това, имайки предвид интересите на малолетното и пълнолетно, непълнолетно лице, задържането винаги е крайна мярка, към която следва да се прибегне тогава, когато няма альтернативни мерки когато бъде лишено от свобода малолетното лице, трябва да се вземат предвид потребностите от превъзпитание. За първи път на европейско ниво се предвижда отдел, задържане в отделно помещение на малолетни, непълнолетни лица. Също така трябва да има справедлив процес, което съответства на изискванията за ефективно правосъдие. Благодаря, госпожа Юрова има думата. го. Госпожа Юрова. Госпожо председател, уважаеми дами и господа депутати, е, предстои да се гласува по е, е, директивата за процедура процесуалните гаранции за децата за подозрени или обвиняеми по наказателни производства. Тази директива е изключително важна, тъй като дава конкретни права на децата в наказателните производства в Европейския съюз и предоставя цялостна закрила на всички етапи на производството. Децата са особено уязвими при наказателното производство, тъй като поради своята възраст и поради своята незрялост. От, от оценките показват, че всяка година близо 1 милион деца в Европейския съюз влизат в контакт с полицията и съдебната система. Това, това са деца, които имат нужда от възможно най-висока степен на защита. Директивата е важна стъпка в тази посока. По-настоящем има големи разлики между държавите членки. В някои области нивата на защита са недостатъчни в сравнение с признатите международни стандарти в областта. След като бъде прията тази директива, това ще е, създаде много по-силна закрила в наказателното производство на децата, които са засегнати. Освен това, директивата ще насърчи развитието на един ефективен модел на работа на съдебната система с малолетни и непълнолетни деца. Правата на децата ще бъдат защитени по време на наказателното производство, нещо, което трябва да предотврати а, повта, рецидива на, на извършеното а, престъпление. Поздравлявам докладчика госпожа Чиничи, Киничи, а, която а, работи по директивата изключително посветено. Резултатът е един добре балансиран текст, който взема предвид принципа в член 24 от Хартата за основните права, предвиждащ, основният елемент винаги да бъде ам, а, интересът на детето. Това, което се предвижда е децата винаги е, да а, получават помощ от адвокат, да не бъдат задържани, освен а, ако не получават а, помощ от адвокат. Децата ще могат да разчитат и на други а, гаранции за защита, като възможност за помощ от страна на родителите или други лица, които са подходящи за това. Ще, им се, ще се защитава и тяхната лична информация и делата ще се водят при закрити врата. Децата имат право и на индивидуална оценка на потребностите, вземаща предвид тяхната закрила, образование и социална интеграция. И накрая на децата се предвижда да се задържат в отделни помещения от възрастните, там където се налага мярка за неотклонение преди делото, освен в случаите, в които това не е, е от интерес е, за детето. Тази директива ще даде силен знак, че Европейския съюз е загрижен за благото на децата, които са най-уязвимите граждани. Благодаря, господин Чаки от НП. Köszönöm, elnök asszony. Elsősorban gratulálok Kinicsi благодаря. Най-напред е, искам да поздравя госпожа Киничи за свършената работа и да й благодаря за сътрудничество. От името на ЕНП съм доволен, че успяхме да разработим директива, която да е приемлива и за парламента, и за комисията и съвета. Много е важно да имаме директива, която да се транспонира лесно и утре ще можем да гласираме, да, утре ще можем да гласуваме за директивата, която да осигурява гаранции за малолетни лица имаме нужда от законодателство, което да издържи на проверката на практиката. Много важна разпоредба тук е съдействието от адвокат всяко дете трябва да има съдействие от адвокат, тъй като те не разбират за какво става дума. Това въжи и за адвокатите. Ако обаче стрикно спазваме правилото за съдействие от адвокат, понякога можем да попречим. Лишаването от свобода трябва да е крайна мярка, при това за кратък период от време и малолетните лица не бива да бъдат лишавани от свобода заедно с възрастни. Не бива да допускаме стигматизация и да попречим реинтеграцията им в обществото. Ето защо нека внимателно да да разгледаме всички тези разпоредби. Господин Лок, Лопес Агилар от името на социалистите. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Тук в пленарна зала на Европейския парламент говорим за споразумение на първо четене за една директива, която е изключително важна в рамките на пакета процесуални гаранции, най-вече когато става дума за малолетни лица. Всъщност става дума за 12% от заподозрените или обвиняеми лица и за това Европейският парламент трябва да обърне особено внимание на тази тема. Важно е тук да имаме индивидуално третиране, също така да се осигури правна защита и местата за предварително задържане трябва да бъдат последно средство. Става дума и за провеждане на медицински прегледи при е, заподозрени или обвиняеми деца. Много важно е обаче в този пакет да се говори за процесуални гаранции, да се предприемат важни стъпки. Правното основание е 32, но също така и хартата на основните права трябва да се спазва когато става дума за основните права на хората, трябва да се прилага принципа на съразмерност и принципа на необходимост. Защото всеки авторитарен акт, който не е, е необходим, е, се превръща в е, акт на тирания. Господин Джамбаски. Председателстващ, уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги! поздравявам колегата киничи и докладчиците в сянка работили по това досие. темата за процесуалните гаранции за децата заподозрени или обвиняеми по наказателно производство е изключително важна поради наличието на различна степен на защита в държавите членки и дори липсата на такава в някои от тях. около милион и осемдесет и шест хиляди деца годишно са изправени пред наказателното производство което представлява дванадесет от всички европейци сблъскващи се с наказателното правосъдие. от името на докладчика в сянка уважаемия колега кирхоп бих желал да подчертая че защитата на децата трябва да бъде приоритет на обществото. те са най уязвимите му представители и се нуждаят от специална закрила. трябва да съумеем да намерим разрешение за правните пропуски в системите съобразявайки се със законодателните системи на държавите членки като същевременно създадем европейски стандарти които да гарантират защитата на правата на децата в рамките на съюза. приканвам държавите членки да гарантират че защитата на децата подозрение или обвиняеми по наказателно производство се изпълнява като приоритет. стъпка в правилната посока е държавите членки да адаптират законодателните си системи така че да бъдат съобразени с изискванията за по добра защита на обвиняемите и заподозрените лица. За две минути сега от името на АЛДЕ госпожа Бизек. Госпожо председател, уважаема госпожо комисар, скъпи колеги, е, там където демокрацията и е, правовата държава е, са в принцип като в Европейския съюз, трябва да имаме много солидна основа. Още повече, че става дума за една директива, която е насочена към най-уязвимите членове на нашето общество, децата. И да, аз имам удоволствие е тази вечер да припомня, че децата са бъдещите възрасти, те са нашето бъдеще и че е, приемането на един такъв приоритетен е, текст е нещо освежаващо и наистина дава възможност за защита на нашето бъдеще. Това е нещо много важно. Искам да поздравя извършената работа, вложения труд на Катерина Чиничи е, за месеци наред и също така искам да благодаря, че се постигна това амбициозно споразумение с всички нас и също така аз е, бих желала да изкажа благодарност, е, че тези процесуални права са от основно значение. Е, защо? Защото е, правосъдието не винаги е, е адаптирано към нуждите на децата и младите хора. Аз искам да посоча, че има някои психологически особености. Много е важно този текст да бъде посветен по солиден начин точно на тези проблеми, за да се даде една допълнителна гаранция за едно правосъдие, е насочено към нуждите на децата. Е, всичко трябва да бъде е, разбираемо там е, и да внушава доверие. Директивата дава възможност за оценка определя и ролята на адвоката, също така и дава альтернативи на мярката за е, задържане под стража. Също така и е, се предвижда правна помощ. Благодаря. Госпожа Ламберт за една минута. Благодаря. И аз искам да добавя благодарността си към докладчика за това, че се придържаше към много ясна линия по време на преговорите. Дерогациите са ограничени и са строго индивидуализирани. Съветът държеше на гъвкавост, но тези случаи са ограничени. Това е важна част от пакета за процедурни правила. И аз мисля, че това е пример за сближаване при това при наличието на амбиции. Съдействието от адвокат е важен, е важен елемент. Ние имаме притеснение за теста за съразмерност, член 6.6. Чудим, ние си задаваме въпрос за практическото приложение на практика и транспонирането, но като цяло смятаме, че директивата е добър законодателен инструмент, който ще подобри правата на децата в Европейския съюз. Благодаря господин Батен за една минута. Благодаря Обединеното кралство няма да приеме това законодателство по две причини. Първо имаме оптал, Второ, вече имаме такива гаранции в националното законодателство. Шокиращото е, че някои държави членки нямат основни гаранции за деца в правните системи. Например, правото да присъстваш на собствения си процес, правото на представителство, правото децата да не бъдат задържани заедно с възрани и правото да бъдат посещавани от родител или настойник. Въпросът, който възниква тук е как може правната система на държави членки които няма такива разпоредби, да се възприема като еквивалентна на други, които имат. Да, това се почива на идеологическата доктрина за взаимно признаване, която гласи, че всички правни системи са равни. Уче, това е очевидно невярно. Хубавото е, че Европейския съюз прилага някои от изпробваните и доказали се принципи на английската правна система. Благодаря господин Любретон Европа на нациите и свободата.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 Аз смятам, че наказателното правосъдие трябва да подчертава сувереността на държавите, поради което аз съм против това предложение за директивата, която предвижда европейски гаранции за децата. Европейският съюз не е способен да даде ясни гаранции. В член 6 предложението за директива признава, например, на децата правото на адвокат. Обаче това е Е, нещо, което не отговаря на обстоятелствата. Винаги в член 12 се дава право е, на задържаните като на възрастните. Обаче, както казах, не е възможно на практика да се действа по този начин. Европейския съюз вече съсипа френската индустрия и френското селско стопанство. Е, разруши границите, резултата е кале. И каква да бъде в случая какво трябва да се очаква за наказателното правосъдие? Е, да се разсипе и то, така ли? Следващият оратор. случаят е много чувствителен. Ние трябва да направим всичко възможно да щим децата в нашето общество. Аз особено приветствам правото на информация, така че децата да бъдат информирани за своите права. Задължително е децата да не бъдат изоставени от наказателно-правната система. Ние трябва да защитаваме интересите на тези деца. Всеки, че всяка държава членка трябва да се погрижи за, на децата да се осигурява съдействие от адвокат. Приветствам и това е, и разпоредбата да се прави запис на разпитите. Е, отношението към децата трябва да е като към деца и те имат нужда от закрила. Тази директива потвърждава нашите ценности в Европа на правата и аз смятам, че всички ние трябва да подкрепим този доклад. Благодаря. Благодаря, господин Мами Кинс. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Уважаеми колеги, има много деца, които са под възрастта на наказателна отговорност, които обаче извършват ужасяващи престъпления, не само вандализъм, а убийства, изнасилвания и прочие. Също времено съдебната система трябва да взема предвид факта, че те са малолетни. Там, където има лица, които са вече над 18 години, но са задържани за престъпление, извършено преди да навършат 18 години, има конкретни правила, включително правилата, свързани с медицинските прегледи. Когато се работи с такива лица, с тях трябва да работят специално обучени хора, за да може да оценят правилно ситуацията на всеки етап на наказателното производство. Крайна сметка всичко това обикновено е свързано с образованието, отношенията в семейството, чувството на принадлежност и всевъзможни други социални фактори. Без тези елементи да са висококачествени, няма как детството на тези деца да е добро и това създава тежки условия за развитие на престъпност в този период на живота. За това трябва да се борим в нашето общество. Госпожа Заборска за минута и половина. Госпожо комисар, колеги, Очудващо и притеснително е, че в Европейския съюз няма дефиниция на понятието справедлив процес за деца. Ето защо съдилищата издават съдебни решения въз основа на непълни и непоследователни правни системи. Съдействието на адвокат не само по време на съдебния процес, но и на предварителните етапи трябва да се гарантира. В противен случай а, има лишаване от основни права. Приветствам предложението на Европейската комисия. Според мен то е инструмент за укрепване на правосъдието, а не за заобикалянето му. Искам да поздравя докладчика за усилията да осигури специални гаранции за децата, които да не бъдат пречка пред понасенето на наказателна отговорност. Госпожа Уорд за една минута. Приветствам доклада, изготвен от моята колега Катерина, с която се председателства е, се основаха парламентарната интергрупа за правата на децата. Всеки гражданин трябва да може да разбира е, наказателните, е, наказателното производство, процедурите му и начина по който да може да се бори за постигане на справедлив процес. Децата обаче са уязвими в тази връзка и затова много се радвам, че доклада потвърждава, че най-високата цел е интереса на детето като председател на комисията по образование се застъпвам за гаранциите за децата за подозрени или обвиняеми в наказателни производства. Трябва да се обърне особено внимание на образованието, на е, социалната интеграция на децата, които са минали през системата е, за контрол на престъпленията, извършени от малолетни деца. Благодаря. Преминаваме към спонтанните изказвания. Има трима желащи да се изкажат. Господин Бош. Господин Поспешил, извинява се председателката, че е объркала е, името. Благодаря. Аз съм известен с това, че когато бях министър на правосъдието, винаги подкрепях привеждането на процедурните и наказателни дела в съответствие с европейските и аз съм за защита правата на децата. Комисарят може би е забелязал дебата в Чешката република за това как да се защити личният живот на детето в случай, че то е извършило сериозно престъпление. Чешките граждани не искат деца, които са извършили сериозни престъпления като убийство, да запазят своята анонимност. Те искат да знаят кой е извършил това престъпление. Аз мисля, че приложното поле е твърде широко. Благодаря много, госпожа председател. Един милион и половина деца се е, оказват контакт с полицията или наказателно е, или съда е, всяка година. А, необходими са специални съдилища за малолетни и деца. Трябва да има еднакви мерки навсякъде в Европейския съюз, да се защитават правата на тези деца. Това означава да бъдат обучавани съдиите, да бъдат обучавани магистратите. Е, всяка държава членка трябва да предоставя правна помощ е, на малолетните деца и трябва е, да се вземе предвид възможността за реинтеграция в обществото в последствие, за да не се маргинализират тези деца. Чарлз Дикенс в неговите описания на Лондон от 19 век показва е, е, един възможен живот за тези деца. Не, това искаме за Европа днес. Благодаря. Дякую, пани předsedkyně за уделени слова. Я... Благодаря, госпожо председател. И аз исках да подкрепя проекто директивата и проекто доклада. Смятам, че е необходимо да се гарантира равнопоставеност на детето и то да не бъде поставено в неблагоприятна ситуация поради своята възраст. Въпросът е дали хармонизацията на европейските правила ще бъде достатъчна. Разбирам, че много хора, че мнозина, които са били засегнати от престъпление, искат информацията да бъде оповестена публично. Но възможно е да има законодателство, което да ограничава тези правила. Така че проблемите не са толкова лесно разрешими. Госпожа Юрова благодаря, госпожи и господа, за тази дискусия. Мога само да кажа, че целта е да се приемат общи минимални правила за справедлив процес. Това правило за общи минимални права все още отсъства в някои държави членки. Ето защо Имаме нужда от хармонизация. Предложението предвижда специални гаранции за най-уязвимите, а именно малолетните и непълнолетните. Наскоро бяха беше приета директива за презумпция за невинност както и директиви за процедурни гаранции и га... само предстои приемането на директивата за правна помощ. Коя е добавената стойност на това предложение. Въвеждат се мерки, които са в най-добрия интерес на детето. Включени са онези случаи, в които непълнолетно или малолетно лице извърши деяние, което обществото наказва, но това общество не бива да лишава това лице от възможността да започне нов живот. И това е в интерес на обществото. Благодаря за вниманието. Благодаря сега госпожа Киничи, за да приключи дебата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите за изказванията и за хубавите думи за постигнатото споразумение. Надявам се, че мога да разчитам на тяхната подкрепа и подкрепата на политическите групи. Благодаря на комисаря Юрова за обърнатото внимание на директивата, за казаното тук и за подхода на комисията. Утре ще гласуваме текста, който предвижда специални а, права за малолетни и непълнолетни лица при наказателни производства. Това ще бъде нормативна база, която е част от архитектурата на процедурните права. Преди всичко това е директива, която има за цел да преодолее различията между държавите членки отчитайки в наказателния процес спецификата на малолетните непълнолетни лица и тяхната уязвимост, особено когато те са в трудно положение. Правата на малолетните трябва да се защитават при всички обстоятелства. И искам да приключа, госпожо председател, с нещо лично. Тази година се навършват 20 години, откакто започнах да работя в областта на правосъдието във връзка с малолетните лица. Ето защо се радвам, че съм докладчик по текста, който открива път за, гарантиране на правата на малолетните непълнолетни.